Оглашам wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10. Обявявам заседанието за открито. Протоколът от последното заседание от 10 март 2011 година е разпространен. Има ли желаящи да се изкажат? Няма възражения. Протоколът се приема. Сега някои съобщения в началото на заседанието. Бих искал да приветствам госпожа Мария Романа де Гаспери, дъщеря на големия италиански държавник Алчиде де Гаспери, един от бащите основатели на Европейския съюз. Е, информация номер Второ съобщение. От съседните страни е, е, и региони пристигат тревожни новини, а именно от Бахрейн, от Сирия и Йемен. Във всички тези страни са потушени протести на гражданите, призоваващи